Good afternoon, ladies and gentlemen, and welcome, and I'm sorry for the delay. Welcome. Добър ден, дами и господа. Извинете за малкото закъснение. Добре дошли след лятната почивка. Нека първо да одобрим дневния ред. Няма възражение. Одобрява се. Информация от страна на председателя. Обичайните неща. Искам да ви напомня, че се излъчва пряко по интернет нашето заседание и всичките документи са достъпни чрез сайта на нашата парламентарна комисия. Протокола от заседанието на 13-14 юли ще бъде представен на заседанието на 26 септември и няма никаква актуална информация за събития или срещи по тристранните преговори, така че се надявам, че всички добре си почивали през лятото. И що се отнася до разглеждането на проекто доклада на господин Далтън, се отлага. Това е точка 5. За това преминаваме пряко, непосредствено към презентация от страна на Европейската комисия по предложението свързано с договорите за продажба на стоки по интернет или от разстояние това е свързано с проверката на пригодността на директивата за потребителските продажби и гаранции. Тук е Паскал. И искам да ви напомня, че получихме през август писма от комисията. Там бяха приложени неофициалния документ за данни, свързани с за съответствието между нормите за договори за стоки, закупени при директни продажби и при продажби от разстояние и също така приложението. Това всичко може да видите на нашия сайт. И сега давам думата на Вероника Манфреди, ръководител отдел потребителско право и правото, отнасящо се до пускане на пазара на стоки Заповядайте, госпожо Манфреди. Микрофон за оратора, моля. So much, wish... Благодаря ви, госпожо председател. Пожелавам на всички едно добро начало. И днес ще говоря за нещо, което ще е интересно за вас, надявам се, и ще пробуди вашия апетит към нещо, което е важно за всички нас, за да можем да осигурим добре функциониращо законодателство за защита на потребителите, което от друга страна да не влече след себе си непропорционална тежест за бизнеса. Бих искала да се върна към политическите цели, заложени в основата на предложението, което беше одобрено през декември 2015 година. Това предложение всъщност е един проект, пакет, извинете, там се съдържа и директивата, свързана с, с цифровото съдържание. Също така се предлага промяната на директивата за потребителските продажби и гаранции. Защо се средоточаваме върху цифровото измерение? Защото в рамките на интензивната дейност при подготовката на стратегията за единия цифров пазар стана ясно, че тази важна част от нашата економика все още не работи изцяло. Ние не използваме изцяло потенциала на тази част от економиката, а тя има огромни възможности за да насърчава растежа. Освен това, получихме отзиви от всички заинтересовани страни, компетентни органи на държавите, членки, от бизнеса, от потребителските организации – и те всички призовават, че е необходимо да се осигурят същите средства за правна защита на потребителя, независимо от това дали той закупува стоките в интернет или извън интернет. Бяха събрани и допълнителни данни от страна на комисията за това, как директивата се отнася към продажби извън интернет и се средоточихме най-вече за това, как да приведем в съответствие нормите, отнасящи се до средствата за правна защита. И в момента искаме съвсем честно и откровено да ви запознаем с данните, които сме събрали до този момент. И искам да подчертая това, което се съдържа в писмото от страна на Европейската комисия през август, Подчертавам, че все още работим с тези данни, уточняваме ги, все още ги обсъждаме вътрешно в рамките на Европейската комисия. Знаете, че РЕФИТ се базира върху ръководните принципи, отнасящи се до по-доброто законотворчество. Така че ние ще продължим обсъжданията с, с заинтересованите страни, ще продължим да изчистваме подробностите, но искаме да ви запознаем с основните тенденции, които се потвърждават от окончателния доклад, който ще бъде публикуван през септември. Вие знаете, че Рефит е една много широка дейност и Директивата за потребителските продажби и гаранции е една от шесте директиви, които в момента се проучват. Стремим се да имаме и с цяло да хармонизираме законодателството, но има също така и нехармонизирани директиви. Сред тях, например, е директивата за съдебните забрани. Независимо от това, в съответствие с ангажимента ни поет през декември 2015 година, ние изтеглихме напред цялата дейност по събиране на данни, най-вече от тези, които се отнасят до директивата за потребителските продажби и гаранции. Сега нека да преминем към следващия слайд. Искам да ви запозная с проучванията, извършени до сега. Следва да знаете, че първите данни се характеризират с нещо много важно. Те наистина идват от първоисточника. От гледна точка на потребителя достигнахме до 23 500 потребители в цели Европейски съюз, плюс Норвегия и Исландия. Така че това е значителен брой реални граждани, които съгласиха да отговорят на нашите въпроси. Що се отнася до фирмите, извършващи продажби на дребно, веднага признавам, тук числото е много по-низко, 375, но в 15 държави членки. И това са 185 микро предприятия, истински микропредприятия с под 10 работещи там, 153 малки предприятия с по-малко от 50 работещи, 307 средни по размер предприятия. Вие знаете, че е много сложно за Европейската комисия и европейските институции като цяло да стигнат до реалните хора, които работят на място и затова смятам, че това е голям успех, въпреки че разбира се бихме искали да продължим да работим с вашата комисия ИМКО, за да можем постоянно да подобряваме тези показатели, като използваме и вашите канали за контакт с гражданите и бизнеса. Искам първо да подчерта економическото значение от е евентуалното а, изравняване привежда в съответствие на нормите за продажби по интернет и извън интернет. Вие знаете, че имаме в цяла Европа около 1,2 мили... милиона предприятия за продажби на древно. 35% от всички тях в Европейския съюз продават както пряко, така и от разстояние своите стоки. Това е голям дял от нашата економика, голяма част от хората, от предприятията които ще бъдат пряко повлияни от решенията на съзаконодателите и тяхното решение дали ще има еднакъв режим за продажбите онлайн и извън интернет. Също така, преките продажби са интересни с това, че 42% то говорим за дела на предприятия, занимаващи се с продажби на Древно, 42% се занимават с преки продажби, т.е. нашата економика основно, основно почива върху преки продажби и следва да се отчете факта, че са твърде различни нормите в договорното право отнасящо се до потребителски продажби, нещо, което значително препятства развитието на продажбите през граница. По-настоящем 46% продавачи на древно и използват канали за продажби от разстояние и те посочат, че това са много важни препятствия. Искам да покажа тук какво се случва от страна на потребителите. Тук може да видите, че потребителите ни казват, тези 23 500 потребители ни казват, че над 73% от тях и завършват преки продажби в магазините в собствената си страна много често или често. Това не е изненадващо. 49% обаче е показателят от тези потребители, които купуват стоки по интернет. Едва 11% купуват пряко своите стоки в друга държава от Европейския съюз, дори когато те пътуват в други държави в Европейския съюз. Е, разбира се, това е много приятно преживяване да можеш да пазаруваш в чужбина. Предполагам, че вие го правихте това по време на е, вашата лятна почивка, но отново това за нас сигнал, че липсва доверие, щом хората не пазаруват толкова често, дори и в магазини. Не използват предите продажби в други държави членки. И едва 5%, извинете, извинете, 5% от потребителите посочват, че пътуват много често или често до друга държава, членка на Европейския съюз, да купят нещо много нисък процент. 30% посочват, че го правят това понякога или рядко, т.е. много хора не го правят. Разбира се, за това има много причини. Аз съм много практичен човек и няма да пътувам до друга държава, за да си купя, например, хладилник. Но от друга страна, има много неща, като например електронно оборудване и не е ясно защо човек да не използва възможността да купи нещо по по-ниска цена или да отиде в друга държава, за да купи нещо там, където има по-голям избор в друга държава, дори понякога в съседна държава, съвсем близо до границата. Това показва, че хората нямат доверие и не са сигурни в това, доколко ще могат да се възползват от гаранциите. Фактът е, че хората се сблъскват с различни режими, когато става дума за гаранции. И това изиграва решаваща роля при вземането на решения. Това, както посочва потребителите, е най-важният фактор при вземане на решение. И нека да видим сега, кои са основните възможности за избор на политика, избор, който ще направи и Европейският парламент. Преди всичко, ние разглеждаме това, какво е поведението на потребителите и задаваме въпроса колко често се сблъсквате с проблеми, проистичащи от дефектни стоки – и кога се появяват ефектите в тези стоки. Това, което становихме е, че като средна стойност потребителите посочват, че 96% от проблемите възникват преди да изтече две годишния период. И ако разгледате приложенията, ще видите, че голям дял от тези проблеми се появява през първите месеци на използването. Интересно е да се знае, защото питахме потребители, които живеят в различни държави Швеция, Финландия, Нидерландия, където гаранционният период е по-дълъг. Потребителите и в тези държави посочиха, че процентът ефекти е след две години от закупуването е много малък. 2% в Швеция и 7% максимум в Финландия. Интересно е също така да се посочи, че в същите тези държави, за съжаление, потребителите не са наясно със своите права. Не искам да кажа, че те не знаят законодателството, но наистина след около 20 години, например, членство, дори и в държави, където има много добри средства, защита и много добри гаранции, като Ирландия, например, много хора не знаят какви са им правата и смятат, че гаранцията е две години, когато тя е по-висока. Извинете, периода е по-дълъг. Тук виждате каква е позицията на бизнеса, какво смята бизнеса за стоеността от евентуалната хармонизация на периода за правно предвидената гаранция от две години. Първо, бизнесът смята, че това ще доведе до по-низки разходи. Интересно е да се отбележи, че този показател е много по-висок, ако попитате представителите на предприятия от Швеция, Финландия, Обединеното кралство и Нидерландия. И от първоисточника научавам, че предприятията, които в момента работят при такъв режим, смятат, че ще бъде много по-добре да има единни, ясни правила, едно единно правило в цяла Европа. И Бизнесът посочва, че това ще намали разходите. Тук виждате също така един много важен политически аспект решението дали трябва да има обръщане на доказателствената тежест. Тук виждате въпроса, който зададохме на фирмите. Искахме да знаем дали при обръщане на доказателствената тежест те ще бъдат засегнати, що се отнася до разходите и ползите. Интересното е, че голям дял от предприятията и този дял расте възоснова на допълнителен анализ и основя на фактите, извършен, извършени от нашия изпълнител. И така, голям дял от предприятията посочват, че такова привеждане в съответствие няма доведе до повишаване на разходите или дори да има повишаване на разходите, то ще бъде умерено. И виждаме, че секторът смята, че това е една добра норма, защото тя ще намали съдебните спорове и ще намали разходите. Спомняте си, че имаше проучване преди известно време по същия въпрос и установихме, че фирмите за продажби на дръбно не задават въпроса на потребите дали купихте това преди 6 месеца или 8 месеца, те се стремят да решат проблема или пък Другият вариант е, че има предприятия, които не са толкова ориентирани към потребители и те наистина не са толкова склонни да сътрудничат. Така че това също е много важно от гледна точка на потребителя. Важно е потребителя да може реално да упражнява правата си. Тук е, виждате каква е, каква е иерархията на средствата за правна защита. Тук ви посочвам обективни факти. 51 от е, процента от потребителите в Европейския съюз дори не искат да се намали цената или да се прекрати договора, или го правят само ако проблемът не е решен при първото поправяне, при първия ремонт или подмяна на дефектната стока. Дори в държави като Харватия, Литва и Гърция, където Законодателство предвижда свободен избор на средства на защита. 67, 60 и 50% от потребителите съответно не са поискали пряко да бъде намалена цената или да бъде прекратен договора. Има и други интересни факти, например, когато се отправя пряка молба, 75 процента от потребителите казват, че би трябвало продавача да предложи намаляване на цената или да предложи замяна, когато за пръв път се установява, че има дефекта. И смятам, че това също трябва да се отчете. Сега искам да премина към следващия слайд. Това е последния в тази презентация – избор, който трябва да направят политиците, става дума за евентуалното премахване задължение на потребителя да уведомява за дефекта в рамките на два месеца, след като е установен дефекта. Това, което установихме е, че 62% от предприятията и отново искам да кажа, че този дял расте в резултат от продължаващия анализ, извършен от нашия изпълнител – 62% посочват, че премахването на това изискване за уведомяване няма да доведе до разходи или ако има разходи, те ще са умерени. От друга страна, потребителите като цяло са много активни, когато установяват, че има проблем и в зависимост от типа продукт, между 37 и 58% незабавно се обръщат към продавача, след като проблемът е изникнал, незабавно означава максимум в рамките на една седмица. И за това се задава въпроса дали наистина имаме нужда от подобна процедура. И ние с радост ще продължим да работим с вас по този процес. Все още сме те първа в началото на този процес – и разбира се, аз лично и моите колеги с радост ще отговорят на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Thank you, Vicky. Благодаря, Вики. Първо искам да благодаря на комисията за това, че бяха представени тук тези цифрови данни, които съдържат интересни заключения. Трябва да посоча, че става дума за първоначални наблюдения и анализи, които ще бъдат задълбочени в бъдеще. Смятам, че Броят на потребителите, които са били анкетирани 32 е, 500 е достатъчно висок. Също така е, над 300 е, предприятия са били анкетирани, така че имаме много добър баланс. От една страна анкетиране на 20 000 души, а от друга страна дори 500 предприятия не са анкетирани. Мисля, че е, би трябвало да се увеличи броя на анкетираните предприятия, така че да могат да се адаптират данните след това. Сега по първоначалните наблюдения, които мога да направя от първоначалните Wi-Fi резултати, те са следните – Всички национални организации, министерства, търговци потвърждават, че онлайн и офлайн продажбите трябва да бъдат слети, така че около 37% от всички търговци от Европейския съюз търгуват онлайн и офлайн. Мисля, че този брой непрекъснато нараства. Второто наблюдение е, че това все още не означава, че са на лице доказателства, да се увеличи законния гаранционен срок от две години, който сега е две години, както казах. В някои страни обаче има по-голям гаранционен срок, например Великобритания, Швеция, Нидерландия, Финландия. Потребителите смятат, че гаранционният срок е една или две години. Смятам, че това наблюдение е интересно. Освен това беше установено, че връзката между гаранционния срок и е, дълготрайността на продуктите, живота на продуктите е твърде сложна, което означава, че хората, които се конфронтират с това в ежедневието си, смятат, че това е нещо твърде сложно. Както казах, всичко е от предварителен характер. При прехвърляне на доказателствената тежест, 96% от случаите потребителите установяват дефекта в рамките на двугодишния гаранционен срок, а някъде около 45% от дефектите са открити още през първите месеци. Това е нещо много интересно, което трябва да се вземе предвид в по-нататъчния ход на дискусията. При иерархията 77% от потребителите подкрепят това, малко в контраст с факта, че при 45% от потребителите тези данни е, сочат, че трябва да се развали договора, когато е на лице дефект. Е, ще трябва да се види по-подробно коя от двете тези е вярна. И сега преминавам към заключенията. Е, интересно е да се е, види какви са точни зададените въпроси. Те трябва да бъдат изпратени респективно да бъдат съобщени по-нататък в хода на процеса, за да можем да анализираме въпросите във връзка с данните, които са на лице. Аз също искам да попитам следното. Според таблица 1.3, част от потребителите посочват, че никога не са извършвали трансгранични покупки и сега, въпрос към комисията. Има ли точни данни за граничните региони? Аз мисля, че е, едва ли може да се каже, че изобщо няма такива случаи. Таблица 2.5, там също се съдържат е, интересни неща. Повечето от анкетираните предприятия посочват там, че по-висока защита на потребителите не непременно води до увеличаване на разходите. Тук искам да чуя какъв е точно въпроса, който е бил зададен на предприятията и след това по-подробни коментари, че при 373 предприятия наистина европейските предприятия не може да се каже, че при такъв брой са изцяло обхванати. Е, това е въпроса, който ме интересува и един въпрос към комисията. Първият въпрос – как след първоначалния анализ оценявате сливането на онлайн и офлайн? Дали комисията подкрепя това или не? И още един втори въпрос. Когато говорим за законен гаранционен срок, какво а, смята комисията да го удължи или а, да приеме, че а, двугодишен срок е достатъчен, тъй като удовлетворява потребителите? И освен това, а, как смята да обвърже гаранционния срок с а, живота на продукта и трето а, средствата за правна защита и тяхната иерархия, комисията да покаже по-ясно, че голяма част от а, анкетираните са за такава иерархична подредба. Всъщност това е въпрос дали е така или не. Благодаря още веднъж за представените резултати. Очаквам с интерес вашите отговори. Благодаря. Люси Андерсън. Луси Андерсън. Благодаря. От името на социалистите и демократите искам да кажа, че сме удовлетворени, че комисията разглежда подробно този въпрос, но споделям някои от коментарите, които бяха направени и безпокойствата, изразени от господина Аремонт относно методологията точно да знаем какви въпроси са зададени при извършването на проучването. Защото също е важно да се знае и за какъв тип стоки се говори. Между 34 и 44% от анкетираните считат, че двугодишният срок е достатъчен за електроуредите. Така че Действително е важно за какви стоки става дума. Доста от стоките не се развалят през първите две години, а в последствие това въжи както за големите, така и за по-малките предмети. И Следва да отчитаме и този факт, тъй като той е важен и не бива да го отхвърляме с лека ръка. От правна гледна точка, от гледна точка на потребителите, трябва да се видят нещата. Мисля, че потребителите към момента не се ползват с пълна степен от правата, които имат. И не бива да стигаме до такъв тип уеднаквяване, което да доведе до по-слаба защита на потребителите. Трябва обективно да видим какви са правата на потребителите, да държим на справедливостта, а не толкова да имаме предвид какво потребителят смята за разумно. И в това отношение трябва да се помисли каква да е формулировката. Бяха поставени конкретни въпроси, свързани с краткосрочното право на отказ. Обикновено потребителите не се бавят, ако забележат някакъв дефект, поставят този въпрос незабавно. В Обединеното кралство, например, е, има законно право потребителят да отхвърли съответната стока, ако тя има дефект и това може да стане в кратки срокове и бързо. И а, се радвам, че изследването подкрепя този подход в известна степен. Но считам, че а, самото проучване поставя повече въпроси, отколкото са отговорите, които дава. Аналин е не е тук. Даниел ще говори от нейно име. Да, тя действително не е тук. Тя благодари на комисията за представенето на Рефит. Що се отнася до по-доброто регламентиране, Анли винаги е била за подобряване на нещата, особено що се отнася до цифровите технологии. Тя работи по тези досиета. Въпросът също е дали това предложение ще обхване и преките продажби. Ние считаме, че това е необходимо. Живеем в времена, когато има промяна в нагласите на потребителите. Преди те са извършвали повече от покупките си пряко. Сега постепенно се ориентират към онлайн покупки. Що се отнася до търговците, мнозина от тях продават както онлайн, така и офлайн и трябва да се изясни позицията ми. 35% от търговците на дребно в е, Европа продават и онлайн и офлайн. Става дума и за много малки дружества, които се занимават с търговия на дребно. Няколко неща бих искал да кажа от е, моя гледна точка като координатор. Що се отнася до годишния гаранционен срок и правата на потребителите. Мисля, че не бива да допускаме разводняване на правата, от които се ползват потребителите в държавите членки. Има няколко държави членки, които имат по-строго законодателство за закрила на потребителите от общото и те, това трябва да се запази. И на следващо място Люси Андерсън също го спомена. В момента дори а, потребителите не са съвсем наясно какви са правата им. Затова трябва да сме предпазливи, когато отчитаме само резултатите, базирани на това какво казват потребителите. Като цяло обаче, връщам се към това, което казва Аналинт, тя е доволна от това, което е направено по рефит и регулаторния режим и очаква да работи съвместно с докладчика и докладчиците в сянка по тези въпроси, за да може да се конкретизира предложението. Благодаря ви. Кая Калас. Аз разбирам, че заключението на това упражнение по рефит е да включим и офлайн продажбите. Така ще се разшири обхвата. Дали да има обаче еднакъв регуляторен режим за продажби от разстояние и за преките продажби, дали това е необходимо. И ако някой от анкетираните казва, че трябва да има диференциране на режима поради разликите, които различните въпроси, които могат да възникнат при онлайн или офлайн продажбите. Тогава ам, трябва да се разглеждат и онлайн и офлайн продажбите, защото има различна гледна точка по тях. Дездион, Паскандион, Зуло и Чеснецки са след докладчиците в сянка, които са в списъка ми, а и Евелин Гепхарт, но първо давам думата на Джулия. Благодаря. Най-напред искам да благодаря на комисията за представянето на резултатите. Това е много важен аспект за нашата работа. В бъдеще трябва да се стремим към съпоставимост на правилата за онлайн и офлайн продажбите. За мен не е напълно ясно какви са заключенията, които си вади комисията и какво смята да прави с тези резултати. Основно, например, свободния избор на средства за правна закрила. През декември комисията предложи една иерархия на тези защитни мерки в някои държави членки. Сега съществува свобода на избор на такива защитни мерки. И дали а, ще се прилага тази иерархия а, във всички случаи Резултата изглежда не потвърждава това, тъй като има потребители, които могат да се ползват от свободен избор и те го правят. Това право не означава, че потребителя винаги ще иска да получи парите си обратно. защото не във всички случаи връщането на платените суми е полезно ние забелязваме една тенденция при цифровите продажби. Има доста малки продажби и има доста ниски разходи и това ги прави още по-привлекателни. И ако трябва да се преминава през тази иерархия на мерките за правна закрила, ми се струва, че ще бъде прекалено отежняващо. Повечето потребители предприемат действия, когато а, имат а, дефект на стока над 96%. Разбира се, повечето от потребителите ще предприемат такива действия, ако получат нещо, което не отговаря на очакванията им, така че те трябва да имат нужната закрила. Но не виждаме данни, които да потвърждава, че не е необходим свободен избор на средства за правна а, закрила. Струва ми се, че това е по-скоро политическо решение. На базата на резултатите от РЕФИТ и отговорите, комисията ще препоръча ли някакви промени в препоръките, които бяха отправени през декември. Господин Алимонте вече поставя въпроса дали да се включи в обхвата също и преките продажби. Има някои критики и въпроси дали трябва да се представят резултатите преди тези за рефит и сега след като имаме рефит резултатите, това ще доведе ли до премяна на предложенията. В списъка ми Епили Гепхарт, но преди това искам да приветствам гости от Нойум. Надявам се, че съм произнесла правилно името. Има и група от Бранденбург, държавни служители, Приветстваме ви с добре дошли. Нашата комисия е изключително важна. Ние разглеждаме въпроси, свързани с закрила на потребителите при извършване на продажби а, онлайн. Евелин Гепхарт е много активна в нашата комисия. Виждате колко подробно разискваме въпроси, свързани с законодателството. Евелин, имаш думата. Благодаря. Е, винаги се радвам, когато имаме посещения, които следят е, това, което ние правим като депутати и по какъв начин бихме могли да си сътрудничим трансгранично. Това е много важен момент в нашата работа. Темата, която ни занимава днес, действително се е важна тема и аз искам да се е, присъединя към казаното от господин Аримон, че е важно да получим повече информация, кои са били анкетираните лица, дали е имало диференциация в граничните региони, където имаме трансгранични покупки и те преобладават, отколкото покупките във вътрешността на страната. Когато погледна провинция Баден-Вюртенберг в Германия, в района Баден нещата изглеждат точно така, защото смятам, че примерно Бавария, не може да се каже, че е вътрешна граница. Сега, когато погледна фактите виждам, че в Европейския съюз много потребители не познават своите права. Това установявам. И може би ще трябва да се запознаем малко по-подробно с този аспект на въпроса. Това е въпрос, който не може да се реши с репиц, това ми е ясно, обаче може да повлияе по е, много силен начин върху отговорите на гражданите и да ги е, направи да изглеждат погрешни, така че ще трябва да получим целия списък от въпроси, така както са зададени, защото начинът по който се задават въпроси е изключително важен по отношение на отговорите, които се дават на тези въпроси. И също така може да се съди доколко отговорите са верни или погрешни. Когато става дума за иерархичната подреба на средствата за правна защита, виждам на таблицата коректно отразени нещата. Това а, въпросите така както са зададени ли са? Ако е така, трябва съвсем честно трябва да посоча, че това обърква потребителите, защото се прави селекция между а, е свободно или пък има някакви указания е, за порядъка. След това се прави диференциация във втората част. Тук искам да науча как всъщност са зададени тези въпроси, за да мога да направя по-добра оценка на това как следва да се тълкуват процентните данни, които са посочени тук. Това, което за мен е интересно, тук също искам да получа повече основна информация. Вие е, представихте това във вашата презентация, че очевидно за предприятията не е толкова важно в крайна сметка да ли е, срокът, гаранционния срок е 2 или 3 години. За тях това не е било важно в финансово отношение. Това би решило много проблеми. Давам право на всички, които казаха днес, че нито един потребител в Европейския съюз – е, трябва да губи поради хармонизация на правото. Това е много важен принцип и ние знаем, че правната уредба е много различна в различните страни. Имаме гаранционен срок във Франция 3 години, в части от Великобритания 6 години, само 2 години в Германия и не можем да кажем всички ще имаме гаранционен срок от е, две години. Защо? Защото британците въобще не знаят какъв е гаранционният им срок и няма да отбележат, даже няма да забележат, че им е отнето нещо. Е, примерно един велосипед, колко време го карате, това няма значение, няма да може да забележи колко е гаранционния срок. Така че, още веднъж повтарям, необходима ми е малко повече информация, за да мога да тълкувам правилно предложените тук цифрови данни. Благодаря. Корга. Денис Корга. Благодаря. Добре е, че беше представен този резултат. Така се изяснява доста а, неща. А, има също а, обхващане в а, това а, проучване и на представители на бизнеса, но може би трябва да се даде а, повече яснота за това дали са включени и по-малките дружества. Предложението беше пребързано и ще навреди по-скоро на вътрешния пазар. Трябва да имаме предвид, че има единен пазар и онлайн, и офлайн. Това е нашата цел. Но вървим в грешната посока – аз считам, че комисията трябва да а, оттегли предложението си за онлайн продажбите и да се постигне максимална хармонизация между онлайн и офлайн продажбите. Необходимо е да се отиде по-далече от минималната хармонизация. А, има доста проблеми а, за бизнеса при извършването на а, търговски операции през граница. Председателката, ще публикувате ли тези резултат? Ние го имаме на нашия уебсайт, но дали ще стане публично достояние? Дали ще се проведат по-разширени консултации с заинтересованите страни? Какви точно въпроси сте поставили? тъй като потребителите могат да реагират по различен начин на различен тип цифрови стоки. Има, например, въпрос дали сте се оплакали на продавача за получена стока. Аз бих се оплакала, например, ако става дума за стока, която струва скъпо, така че трябва да сравняваме неща, които са съпоставими. В моята страна правито на връщане на стоката е нещо, на което много държат хората. Що се отнася до поправките, на потребителите не им харесва да имат право на една, втора, трета и прочие поправки. Можете ли да отговорите на някои от въпросите? Може би е необходимо също да ни предоставите и малко повече информация писменно. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички депутати, които се изказаха. Искам да повторя това, което е, е поставено и в писмото на госпожа Юрова. Вие получавате нещо като предястие ще получите допълнителни данни, които ще бъдат по-точни. В края на септември ще получите окончателен доклад по всички въпроси, свързани с онлайн и офлайн продажбите. Този доклад ще бъде окончателен и ще се публикува. Комисията сега действа като честен посредник в законодателния процес, който започва и ние се опитваме да ви предоставим най-доброто, което имаме към момента като констатации, това, което сме успели да постигнем. Аз съм също разочарована. Сме достигнали само до 3750 бизнесмени. Трябваше поне да достигнем до 5000. Може ли да ни помогнете да увеличим бройката? Повече от от три седмици сме публикували също предложението, свързано с офлайн продажбите, но сме получили само 300 отговора. Много е важно да достигнем до по-широк кръг заинтересовани страни. Ние искаме да достигнем както до големи, така и до малки дружества. Често получаваме отговор до големи компании или а, такива, които са базирани извън Европа и нямат а, опит а, на пазара тук. Разбира се, винаги може да се направи нещо повече. Ние ще се радваме да ви предоставим допълнителна информация, що се отнася до това, до какви потребители сме достигнали. Това са потребители от различни възрастови групи, от различни географски райони в 28-те държави членки, плюс Норвегия. Някои от приложенията ще бъдат по-добре разбрани, след като се запознаете с въпросите. Ние с удоволствие ще ви ги представим. Смятам да спра до тук. Както вече казах, ние сега сме на етап да предлагаме промени, конкретни промени. Това, което беше предложено през декември, е това, което смятахме на този етап за разумен подход. Някои от е, нещата, които бяха казани, са в противоречие на това, което тогава сме смятали за разумен подход. Ще дам думата сега и на колегата за допълнителни бележки. Благодаря, госпожа председател, за да отговоря на казаното от господин е, Рюмо и от е, други изказали се, свързани с предложението Тук може да се посочи, че комисията в самото съобщение, което е представила във връзка с предложението, посочва, че е много важно както потребителите, така и предприятията да бъдат в състояние да могат да разчитат на кохерентна правна рамка, когато извършват продажби он и офлайн. Ние познаваме, че данните, които са представени, така както ги виждаме, е, изцяло подкрепят този подход. Както посочи Вероника Манфреди, нашата идея е тези данни да бъдат включени в законодателния процес за вас и за съвета и е, възможен извод, възможно заключение може да бъде да се разшири приложното поле. Второ, зададохте въпроса за гаранционен срок от две години и дали това може да се обвържи с дълговечността на продукта. Комисията има, е, предложи един гаранционен срок от две години по редица причини. Няма да споменавам всички сега. Само искам да изтъкна една от тях. Една от причините да предложим този модел е да се гарантира правна сигурност с един е, гаранционен фрок, срок. Това ще даде възможност за по-лесна он и офлайн продажба. Това означава също, че, е, както чухме от предприятията, от е, държави членки с различни гаранционни срокове, че ако се решава във всеки конкретен случай е, гаранционния срок за различните продукти, това би довело до различни ситуации и не непременно би създало правна сигурност. И още нещо, отговор на госпожа Рейда защо трябва с а, да се занимаем с иерархичната подредба на средствата за правна защита. Става дума за разлика с директивата от 1999 година. Тоест, че прехода от първа и втора фаза или степен е по-лесен. Това откривате в член 9. Всъщност е значително по-лесно да се премине към прекратяване на договора и не непременно във всички случаи е необходимо да се а, активират всички права. И Комисията подчертава в 28 точка от приембила, че потребителят не трябва да да се изисква от него да а, преминава през а, различни етапи на поправка на дефектен продукт. Благодаря ви. Thank you. And maybe if I could ask the Commission to... Може би комисията би могла да изпрати на депутатите от Европейския парламент линкове, така че депутатите да биха могли да получат тази информация. Защото ако те не получат от вас тези препратки, ще бъде много трудно те да получат достъп до тази информация и да я разпространят. Ние можем. Разбира се, и искаме да разпространяваме информация, но можем да го направим само ако самите ние разполагаме с тази информация. The next item is... Следващата точка от дневния ред е доклад от госпожа Коми за Европейския съюз за отбрана. В момента ще разгледаме проектостановището. Господин Урмаспает от Алде е докладчик за водещата комисия, която е под комисията 7. Госпожа Коми е, внесе своето проекто становище на 6 юли. И също така бяха получени становища от комисията по бюджетите и по конституционни въпроси. Бих искал да помоля госпожа Коми да започне обсъждането по нейното становище. Заповядайте, Лара. Благодаря, госпожо председател. Наистина има редица комисии, които се занимават с тази толкова деликатна тема. Въпреки, че договорът от Лисабан влезе в сила, нещата стоят така, че в сферата на политиката за отбрана и сигурност няма много промени. Ние имахме някои подобрения, имаме предвид обаче, че това е много деликатна тема, най-вече като се имат предвид терористичните удари, които преживяхме в цяла Европа. Като комисия по вътрешен пазар, аз смятам, че във всички случаи е необходимо да засегнем редица въпроси. Става дума за индустрията, става дума за нашия пазар, но от друга страна става дума и за това да бъде по-добре споделена информацията, с която разполагаме, точките, които искам да подчертая и това ще бъде всъщност едно предложение, което ние ще насочим към Комисията по външни работи. Та тези точки са следните. Първо, ефективност и ефикасност на общата политика за отбрана и сигурност. Ние трябва не само да създаваме впечатление у гражданите, че правим нещо, а наистина да се погрижим за по-висока сигурност и по-голяма превенция. Освен това, трябва да гарантираме способността за отбрана в по-висока степен, която се предлага от европейската оръжейна индустрия. Трябва да насърчаваме изследователската и развойна дейност в предприятията и същевременно трябва да създадем инструменти за отбрана. Ние винаги сме в подкрепа на мира, както вече казах, има различни финансови инструменти. Е, финансови средства бяха раздавани малко по принципа на случайността в различни страни. Искаме обаче да създадем един дългосрочен проект с е, бюджетна линия предназначена за него. Ние трябва да поддържаме постоянно сътрудничество между държавите членки. Много често няма никакъв диалог, нито пък обмен на информация, най-вече когато става дума за лица и организации, които биха могли да създадат терористични проблеми. И които представляват заплаха за нас. Всички тези е, заплаки със сигурност са свързани с е, Ислямска държава, обаче трябва да се погрижим и за контрола на външните граници. Искам да напомня и вътрешните граници. Трябва да се борим с незаконната миграция, трябва да имаме по-голяма сигурност в е, киберпространството и да засилим митническия контрол. Друг момент, който е много важен, е създаване на обща европейска армия. Това беше посочено миналата година от председателя Юнкер, обаче всъщност е, всичко то трябва да бъде свързано с е, обща разузнавателна служба. Това не означава, че ще бъдат разпуснати разузнавателните служби в отделните страни. Не, е, трябва да се гарантира тяхното сътрудничество, например по темите тероризъм и е, сигурност в киберпространството. Тук е, трябва да се ограничим първоначално в сътрудничеството. Също така е, трябва да да имаме обмен на информация е, във връзка с комуникационните системи, иначе бихме имали един пастър килим от различни инструменти, което е недопустимо. И ако си сътрудничим, то тогава бихме могли да гарантираме по-голяма степен на превенция. Аз знам във всички случаи, че става дума за амбициозни цели, обаче съм убедена, че тези цели могат да бъдат постигнати. Ние трябва да ги осъществим в кратки срокове. Не искам националният егоизъм на държавите членки който винаги води до там, че много от нашите директиви и регламенти се блокират. Аз не искам а, този егоизъм да продължи да има надмощие. Аз мисля, че нашата комисия наистина се занимава с а, основни за Европа проблеми и за това желая националния егоизъм, най-вече предвид жертвите, които бяха дадени при терористичните удари в някои държави членки, да бъдат е, преодолени. Аз мисля, че тези държави членки е крайно време вече да мислят в европейски мащаби. Благодаря. Госпожа Грапиня Конселъжа е докладчик сянка от социалистите и демократите. Ако тя не е тук, ще се изкаже ли някой? Да, заповядайте. Вие имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчика за проекта Остановището. Ще се постарая да съм максимално деликатна, но и също така и максимално ясно. Когато за първ път видях, че ще има такова становище, бях много вдъхновена. Помислих, че може би ще можем да осигурим добри норми за обществените поръчки, нещо, което влиза в правомощията на ИМКО, може би докладът ще се стреми да подобри конкуренцията в сектора на отбранителната промишленост. Ще позволи да се преодолеят пречките, може би дори ще повиши възможностите на малките и средни предприятия да участват в веригата за доставки или в научно-изследователска дейност, свързана с отбранителния сектор. Може би дори и се предлага стратегия, за да се подобри внедряването и изпълнението на директивата за трансфера на технологиите, продуктите в сектора на отбраната. Но виждам, че това становище говори за европейска армия. И това е нещо, което означава сериозна намеса във вътрешните работи на държавите членки. Освен това, това изобщо не се вписва в нашите правомощия, правомощият нашата комисия. Освен това, значително се надхвърля рамката на правомощията на нашата парламентарна комисия. Дори парламентът, не само нашата комисия, няма правомощ да отправя подобно искане. И изобщо в Европейският съюз не може да се разглеждат въпроси, свързани с отбраната, освен ако няма изрично възложено такова задание от съвета. Така че това, което ние можем да направим, ние можем да подобрим пазар. Така че бих одобрила това, което се говори в писмото за намеренията да се подобри веригата от доставки. И тук вътрешния пазар може да направи много. Трябва да настояваме за по-голяма прозрачност, да бъдат по-отворни веригите за доставки, да има повече благоприятни възможности за малките и средни предприятия. Трябва да гарантираме това, че полагаме максимални усилия да насърчаваме да се прави повече в изследвания, свързани с отбраната. И мисля, че може много повече да направим, за да се подобри състоянието на военно-промишления сектор. И, и аз лично, и моята политическа група европейските консерватори и реформатори, ще продължим да работим по това да няма дублиране и да не се дублира дейността на Европейския съюз, тази на НАТО. Да не говорим за това, че стратегията не говори за дублиране. Всяко едно дублиране само ще отслаби капацитет на Европейския съюз за отбрана. И е много важно да можем да изпълняваме ангажиментите си, но това е трудно, когато има прекомерно много проекти. Така че аз бих внесла много съществени поправки в това становище. и Бих направила така, че то да е средоточено наистина върху пазара, върху това да се развива промишлеността и сектора на отбраната. И се надявам, че ще се съсредоточим върху включването на малките и средни предприятия и че ще се насърчава конкуренцията в сектор. Но бих се въздържала от високопарни стратегически декларации. Мисля, че трябва да се точим върху това, за което отговаряме и по този начин тогава вече нашата политическа група ще даде своята подкрепа. Мортен Локър и господин Гоган. Да, благодаря ви, госпожо председател. Да, ще говоря от, е, от името на Морта Нокенгар, въпреки че позицията на Алде е доста многообразна, в зависимост от това от е, къде са депутатите, но много е важно да средоточим върху правомощията на ИМКО и да средоточим съответно върху обществените поръчки. Тук имаме някои предложения за засилване на формулировките. Като четем неучастието на Дания и зачитането на различните позиции в рамките на АЛДЕ по този въпрос, докладчикът ни смята, че е крайно време да разберем, че моментът не е подходящ за призиви за единна европейска армия. За това той предлага или да се заличи тази част, или да смекчат съответните формулировки. Благодаря ви. Дали ви искате да скажете от името на Мария Грапини? Да, заповядайте. Благодаря. Моята колега Мария Грапини днес, за съжаление, не може да присъства, поради което ми предостави записки, които ще прочета на английски язик, защото термините ми са твърде сложни, за да мога да превеждам симултанно на немски язик. Първо, поздравявам госпожа Коми за нейното становище и измененията бих искала да подчертая следните аспекти. Смята, че трябва да отчетем съществуващата фрагментация на пазара на продукти и технологии, и също така то вече повечето от обществените поръчки се възлагат на национално ниво. Трябва да се гарантира равен достъп на всички европейски предприятия на общоевропейския пазар. Малките и средни предприятия се сблъскват за затруднения при получаване на договори и достъпа до великата на доставки. Затова е необходимо да се предлага качествена и ясна информация, която ще позволи малките и средни предприятия да имат повече благоприятни възможности да взимат информирани решения. Ще бъде полезно да бъде отправен призив до Европейската комисия да прецени дали целите на координирането на процедурите за възлагане на преки договори постигат необходимите цели, дали е необходимо да се промени законодателство, за да отговаря на реалните потребности на пазара. Също така важно е да бъде призвана Европейската комисия да обмисли как да се насърчи научно-изследователска дейност в сектора. Подчертава се от колегата, че е необходимо където е възможно и необходимо да се засили конкурентоспособността, да се осигури по-лесен достъп до обществени поръчки от страна на всички оператори на пазара и да се гарантират по-високи стандарти. Колегата подчертава необходимостта от дългосрочно планиране, особено при модернизиране на оборудването от страна на държавите членки, особено в условията на сериозно бюджетно урязване. Отчитайки това, че общата политика за сигурност и отбрана е политика на общо ниво, необходимо е всички държави членки да имат достъп до съответните обществени поръчки в други държави. Необходимо е също така да се внесат пояснения в текста в това отношение. Що се отнася до Европейската армия и капацитета за отбрана, по-скоро трябва да набляга върху засилването на европейската отбранителна промишленост. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря. Джули Рейдов от партията на Зелените. Благодаря, госпожо председател. Говоря от името на господин Шолтес, нашия докладчик Сянка. Докладчика Сянка, за съжаление, трябва да присъства на заседание на друга комисия. Като цяло, становището върви в посока, която е подкрепена от нашата политическа група. Господин Шолтес обаче изтъква следните аспекти – Нашата политическа група е съгласна с докладчика, че е необходимо да има по-действено сътрудничество между държавите членки, но също така се подчертава, че няма прозрачност при отношенията между националните органи, занимаващи се с отбранителната промишленост и самия отрасъл. Също така известни случаи на корупция, нещо, което означава, неправомерно разходване на обществените средства. Необходимо е да се гарантира прозрачност и да не се допуска дублиране на разходваните средства. Също така подчертава се значението на обществените поръчки. Механизма за обществени поръчки следва да насърчава сътрудничеството, да се бори срещу корупцията, да не позволява изкривяване на конкуренцията. Разбира се, ще внесем и изменения с цел да засилим становището. Благодаря ви. Are there any other... Mrs. Trusetsky, would you like to... Имате ли желание да се изкажете? Не. Има ли други желащи да се изкажат по тази тема? тогава ще кажа, отново искам да се обърна към всички вас, моля. Оставайте в рамките на правомощията на нашата комисия, защото когато трябва да водя сериозни битки по въпроси, които са ясно свързани с нашите правомощия, други председатели на парламентарни комисии казват, когато вие пишете доклади, становище, ви излизат извън вашите правомощия. И в такива случаи на мен ми е много сложно да защитя ролята на нашата парламентарна комисия ИМКО, когато ни отстояваме нашите принципни становища по въпроси, които влизат в нашите правомощи. Обръщам се към вас, Лара. Да, разбирам, че искате да направите политическо изявление, но вие осложнявате много моя живот като председател на комисията Имко. Когато се отклонявате от нашите правомощни, влизате въпроси, които не влизат в нашата компетенция. Особено когато се очаква сериозна битка с, подкомисията СЕДЕ по въпроса за обществените поръчки в отбранителния сектор и тези досиета са досиета, които са от огромен интерес за нашата парламентарна комисия. За това искам да средоточим върху въпроси, които изцяло влизат в нашите правомощия. Лара. Благодаря, госпожо председател. Смятам, че вътрешният пазар, по-скоро комисията по вътрешни пазар, понякога изпитва трудности да посочи точна дефиниция на своите правомощия, поради което мога да разбера колко е трудна нашата роля, когато става дума за вътрешния пазар, става дума за свободно движение на лица, на стоки, става дума също и за свобода на установяване на предприятия, всичко това се покрива от нашите правомощия, обаче е много трудно те да бъдат точно разграничени. Има, разбира се, и свобода на движение на услугите. И е, мисля, че сега се намираме в един особен момент. Не става дума за директивата за услугите или пък за директивата, където се урежда происхода на стоките е, Made in. Тук става дума за проблем, свързан с сигурността. Сигурността е една тема, която се отнася до нашата територия. Аз не мисля, че превишаваме нашите правомощия. Мисля, че би било добре, ако повече комисии се занимават с тази тема и вземат отношения по нея. Разбирам, че сме изправени пред трудна ситуация. От една страна Брексит, от друга страна имаме депутати, които се занимават с теми, които може би е, не могат изобщо да бъдат прилагани от тях, но е, всъщност смятам, че тази тема е тема, която попада в е, правомощията на нашата комисия. Аз а, съм готова да задълбоча тази тема. Смятам също, че трябва да се засегне още една точка европейски въоръжени сили, сигурност в киберпространството. Това са теми, които попадат в правомощията на нашата комисия, тъй като е, засяга и всички държави членки. Благодаря. The deadline. Крайния срок за изменения е 7 септември. Това е сряда. До обяд. Те ще бъдат разгледани на 29 септември и на 11 октомври ще се гласува в комисията ни. Следващата точка е гласуване до 4.30. Всъщност аз ще изчакам до 4.30, за да могат депутатите, които не са в залата, да дойдат. Благодаря. Дами и господа, първата точка при гласуването ни е общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година. Всички раздели, докладчик Елиза Яконсари. Ще гласуваме този списък за гласуване. Това са бюджетните линии. Има само увеличения, които се предлагат, с изключение на едно аз ще прочета това, което се казва 661, например. Това съм. и така 6612, кой е за, против, въздържали се, приема се 6613 за, против, въздържали се, приема се 6614 за, против, въздържали се, приема се 6615 за, против, въздържали се, приема се 6600 Гласуваме първо забележките. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се? 6600, цифрите за, против, въздържали се, приема се. 6601, кой е за, против, въздържали се, приема се. 6603, забележките първо, кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 6614, 3, цифрите, кой е за, против, въздържали се. Шест, шест, нула, три, цифрите, кой е за. Всъщност, извинете, е, нека да направим електронна проверка. Отхвърля се. 6616, кой е за, против, въздържали се, приема се 6604 за бележки за пилотния проект, кой е за, против, въздържали се, приемат се сега по цифрите 6604, кой е за, против, въздържали се, приема се 6102 за, против, въздържали се, приема се 6606 забележките, кой е за, против, въздържали се, приема се, сега за цифрите, за, против, въздържали се, приема се, 6608, забележки, кой е за, против, въздържали се, приемат се, 6608, за, против, въздържали се, приема се, 6617, за, против, въздържали се, приема се, Може ли анблок 1, 8, 20, 21? Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 6, 6, 0, 6, за, извинете, 0, 7, забележки за, против, въздържали се, приемат се Отхвърля се 07 за, против, въздържали се, приема се. Е, отхвърля се, извинете. Сега 22, 23, 24, 25 блок, също и 26. Кой е за? Против, въздържали се, приема се 6605 забележки, за, против, въздържали се, Отхвърля се сега цифрите за против въздържали се. Отхвърля се 6, 6, 10 забележки. Кой е за, против, въздържали се. Отхвърлят се сега цифрите. Кой е за, против, въздържали се. Отхвърлят се. 27 и 28. Кой е за, против, въздържали се. Приемат се. 09 е оттеглено. Забележките са оттеглени. Можем да гласуваме само сумите. Не. 6609. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 6611 е отеглено. Това е изменение към текста. Можем ли да гласуваме сумите? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Приема се. Сега ще гласуваме доклада. Компромис е едно. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Отхвърля се 9 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 3, кой е за, против, въздържали се, приема се. 14 изменение за, против, въздържали се. Електронна проверка. Отхвърля се. Компромис 4. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 17 е оттеглено, компромис 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 21, кой е за, против, въздържали се, приема се, компромис 6, разделно гласуване, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част е оттеглена, трета част за, против, въздържали се, Струва ми се, че се отхвърля, но нека да проверим. Отхвърля се. 24-то изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Още един. Чакаме да гласува. Край на гласуването. Още един за. Двадесет и два за, шест против. Също трябва да отбележим протокол, че машината на Ева Пълнова не работи. Има още едно гласуване, един глас за, от НП, което може би ще е важно за следващото гласуване. Искаш ли да правиш друг а, машина, Ева? So congratulations, Lisa. Thank you for your work. I know it's always hard work doing the budget lines. Трудно е да се работи по бюджетните линии. Аз съм била докладчик преди. И така, гласуване за започване на институционални преговори за, за контрол и придобриване и притежаване на оръжия. Преди да гласуване ще дам думата на Диженцова. Преди да преминем по-нататък, е, искам да кажа, че съм обезпокоена, вече съм го казвала, по отношение на предстоящите преговори. А притежателите на оръжие в Чехия, както и други, ми изпращат писма, изразявайки безпокойство. За да отговоря на техните безпокойства, ние трябва да направим че, така, че нашите дискусии да се базират единствено върху фактите, да се базират на добра информация. Затова настоявам комисията да ни предостави релевантна информация от всички държави членки в най-скоро време, със сигурност обаче преди да се премине към преговори по категоризирането на огнестрелните оръжия. Ние не бихме искали а, тези преговори да имат за резултат наказване на обикновените граждани. Um, uh, Господин Ала от комисията е тук и се отбеляза тези забележки. Евелин Гепхарт има думата. Мога ли от името на Сержо Коферати да задам въпрос на комисията? По-скоро да добавя този въпрос, за да можем да получим писмен отговор. Става дума за следното. Той ми записа на английски въпроса така. Кои категории използват тези огнестрелни оръжия и за какви цели са разрешени? Има поредица от изключения и това може да е важен елемент, за да се разбере по-добре кой потребител ще бъде засегнат от новите мерки, които предлагаме. Мисля, че би било много добре, ако Вземем предвид това, много хора упражняват натиск срещу нас, лобисти, говори се много неверни неща в интернет, така че би било добре да получим правилните отговори. Благодаря. Искам да напомня на комисията, на обществеността и на всички преди гласуването в ИМКО. Аз писах на комисията от името на докладчиците в Сянка и поисках конкретна информация по тези въпроси и там, където е възможно, да ни бъдат предоставени конкретни цифри. Но нямаме нито едното, нито другото нито конкретните предложения за огнестрелните оръжия, които ще бъдат обхванати, нито пък имаме някакви цифрови данни. Ние очакваме тази информация да постъпи от държавите членки. Ние съвсем ясно заявихме, че искаме такава конкретна информация. Това е изключително важно, преди да можем да обсъждаме тези въпроси на тристранните срещи. Виждам, че сте съгласни. И така, отново за протокола казваме, че искаме такава информация от Европейската комисия. Детайлна информация. Гласуваме за започване на междуинституционални преговори за екипа и мандата му. Очакваме още един глас. Thank you. Да, благодаря ви. 24 за, 3 против, 5 въздържали се. Благодаря ви. Не знае дали някой от е, докладчиците в сянка иска да се срещне с мен следващата седмица. Ако е така, моля, дайте ми знак. ladies and gentlemen, can I ask you, is it... Дами и господа, дали и на вас ви е студено също в тази зала? Аз вече се оплаках от температурата в залата. Значи, очевидно е не е защото повечето нас сме се върнали от летните си вакансии, а наистина нещо има, с климатизацията в тази зала. Um, the next item on the agenda. Следващата точка от дневния ред е Европейския семестър за съгласуване на политиката и изпълнение на приоритетите за 2016 година. Докладчик е Катрин Штайлер. И ще обсъдим измененията. И така, Катрин е заместена от Люси Андерсън. Имаме 62 изменения. И давам веднага думата на Люси Андерсън. Благодаря. Аз не съм докладчик, аз замествам Катрин, която моли за извинение, че не може днес да бъде тук, но много се радвам да говоря от нейно име, от името на групата на социалистите и демократите. Това становище е допълнение към годишния доклад на комисията ИМКО. Кантин би искал да каже няколко думи за измененията. Тя благодари на всички докладчици в Сянка за техния ценен принос. 62 са измененията, които са били внесени те доразвиват аспектите, които вече се съдържат в становището и има изменения, които внасят нови елементи. Повечето изменения се отнасят до следните въпроси. Данъчното облагане и отчитането на сложността и многообразието на различните режими на ДДС, необходимостта да се интензифицира борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци – тя подчертава необходимостта от надлежното транспониране, транспониране и прилагане на съответно законодателство и призовава Европейската комисия, когато е необходимо да започва наказателни процедури. Тя посочи също така, че е необходимо да се засилят различните възможности, като обучение, засилване на инвестициите в обучението това включва и обучение през целия живот и стажовете. Катрин смята, че докладчиците в Сянка ще има достатъчно време да обмислят проекта на компромисните текстове. И тази сряда ще има заседание в 5.15 в зала 3Е3, на което тя ще се срещне с докладчиците в Сянка на 26 септември вече ще бъде представен доклада заедно с всички изменения. Окончателният вариант на доклада от името на колегата Шенфилд. Със съжаление, колегата не можа да присъства и той моли за извинения, но той ми се обади, ме помоли да прочета неговото становище. Той иска да подчертая следното. Беше подчертано, че като цяло нашата група НП е съгласна с позицията на докладчика по много от аспектите, включени в проекто становището. Това означава, че ние ще можем да подкрепим измененията и евентуалните компромисни изменения, които според нас ще засилят основното послание на доклада, а именно да се подчертае значението на европейския семестър и значението на препоръките, отнасящи се към конкретни държави, защото ние смятаме, че това ще насърчи надлежното функциониране на единия пазар – широката подкрепа на малките и средни предприятия. Нещо важно за нас, както и подпомагането на фирмите, които започват своята дейност. Много често те трябва да преодоляват сериозни административни пречки. Също така важно е да се отчете директивата за квалификациите, за признаването на квалификациите, важно е да се разгледа и проблема с регулираните професии в различни държави членки. Единият цифров пазар също така заслужава особено внимание. Ще има изменения, които ще се внесат в тази насока и ние ще ги подкрепим. Днес ние знаем, че има много различни видове протекционизъм. Трябва да гарантираме това, че има сериозна подкрепа за единия пазар, за вътрешния пазар. И насоките, свързани с европейския семестър, показват, че за законодателството по различен начин се прилага в различни държави и членки. Имам предвид законодателството на Европейския съюз. Затова е много важно да бъдат изведени на преден план приоритетите и за Европейската комисия, и за държавите членки. Господин Шонефелд ме помоли да каже, че наистина всички трябва да работим за постигането на тези цели – и разбира се ще бъдат подготвени компромисни изменения и те ще бъдат обсъдени. Господин Шонефил, благодаря на всички за сътрудничеството. Благодаря. Да, да, благодаря, Вики. Аз говоря за нашия докладчик Сянка. Той, за съжаление, не може да присъства. Първо той благодари на докладчика за извършената работа. Има много неща, с които нашия докладчик е съгласен и той смята, че е успешна работата по европейския семестър и освен конкретните потребности на държавите членки и Европейския съюз трябва да поеме своите задължения, да изпълнява своите задължения. Разбира се, има проблеми, които трябва да бъдат решени от държавите членки, което изцяло отговаря на договорите на Европейския съюз необходимо е да се извършва оценка на причините, поради които определена държава членка може да не е изпълнила изискванията, свързани с европейския семестър. Подчертава се значението на принципа на субсидиарност и неговото укрепване. Що се отнася до самото становище, то е загрижен за модернизацията на услугите. и е Също така той говори за проблеми, свързани с дейността на администрацията. И той също така посочва, че качеството, а не скоростта на изпълнението следва да бъде приоритет. Целта на единия пазар е да се намали бюрократична тежест във всички държави членки до минимално необходимо ниво – като цяло той желая да продължи сътрудничеството с докладчика и другите докладчици в сянка. Благодаря на докладчика. Уважаеми колеги, още веднъж благодаря на докладчика и докладчиците Сянка за прекрасната работа по това проекто становище. Нашата група е доволна от повечето от измененията. За групата Алда е очевидно, че единият пазар е от огромна ценност за гражданите Европейски съюз. Това е факт вече няколко десетилетия, но те първо предстои да се извърши много работа, особено светлината на скорошния референдум в Обединеното кралство и трябва да сме по-внимателни, отколкото повече. Съгласен съм, че е необходимо в европейския семестър да се обръща повече внимание на единия пазар и са необходими подходящи инструменти, за да се измерва ефикасността и резултатността на единия пазар. Също така много е важна ролята на препоръките, отправени към конкретни държави много е важно изпълнението и осигуряването на изпълнението на законодателството на единия пазар и Европейската комисия. Държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки. Според нас не са достатъчно отразени в становището принципите, отнасящи се до взаимното признаване на професионалните квалификации. Затова внесох съответните изменения и се надявам, че колегите ще ги одобрят. Благодаря ви. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? Доколкото виждам не. Дали Люси бихте искали да вземете отново думата? Благодаря на всички изказали се. Разбира се, Катрин би искала колкото се може повече групи да бъдат представени на срещата с докладчиците в Сянка. Благодаря ви. Благодаря ви. We are running slightly ahead of time here. Малко изпреварваме графика и това е много положително. И следващата и последна точка от дневния ред – е доклада на господин Зулу по трансграничната преносимост на услугите за съдържание онлайн. Има 257 внесени изменения и на 13 юли състоя първо, първата среща между докладчика и докладчицата Сянка. Първо докладчика има думата, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Законодателното предложение относно преносимостта е по-скоро кратко. Има обаче много внесени изменения, което показва, че докладът наистина е, е важен за парламента. Искам да посоча, че повечето изменения вървят в една и съща посока. Това всъщност е, облегчи много работата по компромисните предложения. Аз мисля, че те ще бъдат споделени от всички. Първо трябва да посоча, че тази реформа не трябва да се тълкува така, че да се дава свободен достъп на цифрово съдържание. Ние трябва да се обърнем към реалността и е, всъщност е, тук трябва да посоча нашето законодателство във връзка с авторските права. Трябва да посоча, че едновременния престой в няколко държави членки трябва да бъде нещо, което е ограничено във времето. Искам да дам възможност на тези, които предлагат подобни услуги, да използват механизма на правната фикция. Фикция юрист, те трябва да спазват всички разпоредби на регламента всички са съгласни с факта, че трябва да се концентрираме върху специфичните цели и експлицитно трябва да се посочи, че трябва да се, съдърж... да се събират данни от частен характер само в изключително мотивирани случаи. Тук искам да посоча, че се опитах да постигна компромис и се надявам, че докладчиците в Сянка и колегите ще погледнат е, положително на това. В рамките на регламента се съдържа списък, е, той може да бъде изменен, така че много бързо да се реагира на технологичните промени. Беше обаче изключена възможността да въвеждане на открита клауза, с е, която да се използват неспецифицирани компромиси между страните. Тук възниква опасността от настъпване на пропуски и слабости. Сега, що се отнася до влизането в сила, знаем, че от една страна трябва гражданите да разполагат с този инструмент, от друга страна пък индустрията се нужда от време за адаптиране към системата, поради което аз предлагам като възможно решение да се предвиди правната фикция която да е в сила 6 месеца за онези, които искат да гарантират механизъм за проверка. Наистина обаче след 12 месеца текстовете трябва да добият задължителен характер. Има много от точките, които могат да бъдат подкрепени от политическите групи, така че според мен няма да имаме трудности при приемането на този текст. Ева Пълнова. Thank you. Chair. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика Зуло за много добрата среща, която проведохме на докладчите в Сянка преди лятната вакансия, където разяснихме какво е нашето виждане като обосновка за измененията, които се предлагаха. Беше постигнато съгласие по време на тази среща, че е добро първоначалното предложение на комисията и че трябва да акцентираме върху малко наброй корекции. Радвам се, че има обща воля да се приключи работата по това досие, възможно най-скоро. Така европейските граждани ще могат да се ползват от законно придобитото онлайн съдържание, независимо където, къде се намират, без да бъдат обременявани с бюрократични пречки, като същевременно бизнеса ще може да разшири обхвата на услугите, които предлага. Този регламент трябва да ограничи способността на дружествата не бива да допуска да се ограничават възможностите на бизнеса за иновации или пък да ограничава достъпа на малки и средни предприятия до пазара за предлагане на нови услуги. Радвам се, че има общо разбиране, че трябва да има пропорционалност при проверките и да не се отива по-далече от е, това, което е необходимо за постигане целите на регламента. Виждам, че проекто компромисните изменения съдържат а, е, това изискване, ако не греша в компромисно изменение номер 5. Относно делегиран акт или въвеждането на друг вариант или съчетаване на двете. Мисля, че бихме могли да обсъдим този въпрос в едните дни. ИПРС услугите трябва да се излезе със становище кой е най-добрият начин за извършване на проверка, да се видят какви са добрите и лошите страни на всеки подход. Е, съществуват анализи. Е, аз ще се запозная с е, тях и с удоволствие ще споделя това, което констатирам с останалите докладчици в сянка и с докладчика. Това което искам да кажа на този етап. Има и други въпроси, които са по-маловажни, които ще се опитаме, надявам се, да изчистим през едните седмици. За мен е важно успешно да стигнем до политическо решение на първо четене до края на 2016 година и да можем да предложим на гражданите и на бизнеса такива възможности в най-скоро време и трябва да демонстрираме бързи резултати в нашата работа, предвид и на евроскептицизма, който се надига по отношение на нашите институции и доверието към тях. Благодаря ви. Очаквам да работим съвместно през едните месеци. Никола Данте. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за извършената от тях работа. Аз мисля, че става дума за едно предложение, което, както вече беше казано, можем бързо да постигнем споразумение. Мисля, че са на лице всички условия за добър резултат, така че да можем да дадем възможност на европейските граждани – да се ползват от предимствата, които проистичат от този регламент. Мисля, че ние трябва да кажем, че като цяло подкрепяме предложението на комисията. Мисля, че при по-деликатните моменти можем да намерим добри компромиси. Това вече беше казано и от докладчика. Внесени са много изменения. Аз самият съм изготвил 27. Те бяха подписани от много колеги от групата на социалистите, също и от докладчика в Сянка в правната комисия. Това всъщност е комисията, която официално ще представи този доклад е, на пленарна сесия. Сега по измененията искам да припомня следното. Ние се опитахме да намерим дефиниции може би най-добрите варианти за дефиниция на понятието е, държава на пребиваване и е, мисля, че е, успяхме. Всъщност е, важно е да имаме такава дефиниция, дефиниция и е, дефиниция на понятието място на пребиваване и място на временен престой. Е, всъщност е, това са е, неща, които са отразени от докладчика в неговите изменения. Също така и методите за проверка на мястото на пребиваване, държава членка на пребиваване. Тук трябва да имаме разумни, ефективни методи, които не са инвазивни и наистина трябва да не нарушават личното пространство на гражданите. От самото начало трябва да обърне внимание точно на този аспект. Трябва да избягваме всякакви инвазивни форми на геолокализация. Също така движенията на дадено лице на територията на Европейския съюз могат да се наблюдават, но не инвазивно, така че да не се нарушава личното пространство на гражданите, личния им живот. Искаме също да предвидим възможност за опт-ин за всички онези, които не предоставят безплатно такива съдържания, мисля най-вече за държавните телевизии. Става дума за предлагане на услуги в чужбина на граждани, които е, се намират в определена държава членка. Тук вече трябва да се помисли и за защита на потребителите. Има точна информация, която трябва да се предоставя на абонатите е, и от която те да виждат указания как да използват онлайн услугите. Е, всъщност трябва да знаят какво им се предлага, когато са в чужбина. Мисля, че бързо ще можем да приключим работата по този доклад. Изводите, заключенията на докладчика смятам, че не непременно съответстват на мисленето на партията Пет звезди Чинкуестеле. Смятам, че докладчикът е, е открил още една душа в своите гърди е, наистина е, той е успял да обедини най-различни искания и всъщност е, става дума за това потребителите да се възползват възможно най-бързо от тези предимства. Ние подкрепяме идеята 6 месеца след влизане в сила това предложение да стане факт. След това има и темата за делегираните е, правни актове. Е, докладчикът в компромисните изменения също е взел отношение по тях. Ние продължаваме да мислим по тях. Е, ние предлагаме а, клауза за превъзглеждане три години след влизане в сила, но с това ще дискутираме с другите докладчици в сянка. Смятам, че е, в крайна сметка ще можем да изготвим текст, който да се базира на консенсус и да бъде подкрепен от правната комисия, като разбира се, в крайна сметка бъде в полза на гражданите. Благодаря. Ема Маклакен. Ема Маклакен. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика, на докладчата в Сянка за доброто сътрудничество по това важното си. Проекто и измененията, които обсъждаме днес, са във вярната посока, както казаха и колегите, и осигуряват разумен достъп до услуги, които са законно придобити от гражданите. Сега трябва да има и нужните силни мерки за проверка дали трябва да има отворен или затворен списък. Аз съм за хибриден вариант да се възползваме от възможностите на отворения списък, като използваме технологиите, но също време да гарантираме някаква сигурност. Мисля, че има повече а, мнения в подкрепа на затворен списък. Въпроса за преносимостта се отнася до съдържанието. Предлагам също да подкрепите измененията, насочени към запазване на принципа на териториалност. Ние трябва да отправим силно послание особено като имаме предвид това, което стана по отношение на наскоро приятата директива. Трябва да имаме предвид какво ще означава всичко това за нашата работа и дали няма да я обезмисли. Друга част се отнася и до аудиовизуалните средства изменение 81 е всеобхватно за всички услуги. Аз считам, че а, обществените радио и телевизионни а, а, доставчици а, трябва да имат възможност за оптин. Също изменението на дефиницията за обичайно местопребиваване. Ние трябва също да включим въпроса за връщането и да разграничим постоянното пребиваване и временното пребиваване, временното предвижване. Ние искаме да оставяме вратички при предоставянето на трансгранични услуги. И аз бих насърчила силно колегите да не подкрепят изменения, които ще доведат именно до създаването на подобни вратички. Искам също а, да а, ви приканя да подкрепите и това, което се предлага за правната фикция, за предоставянето на достъп. когато се прави а, а, проверка, трябва да се има предвид а, местопребиваването. Ние трябва да работим, за да постигнем резултат по това важно досие за преносимостта. Искам да ви помоля да подкрепите компромисните изменения, предложени от докладчика и да ги обсъдим допълнително на заседанието на координаторите и на докладчицата в сянка. Благодаря, госпожо докладчик. Госпожа Чаранцова има думата. Аз подкрепям свършената работа. Преди да премина към системата за проверка, искам да кажа какво може да подкрепи моята група, така както е предложено в различните изменения, които сме внесли. Ние сме за това тези правила да се прилагат до всички доклад, доставчици, независимо къде се намират, да не се затруднява достъпа до местно съдържание, да има неутралност на мрежата, да не се води, стига до раздуване на цените, да има също предвидена клауза за преразглеждане. Относно обхвата, надявам се, че да избегнем ненужни думи или пък изявления, защото нещата са ясни. Не е необходимо да се казва legal, required, е, legally acquired и прочее. Това се разбира от само себе си. Що се отнася до определенията, член първи, ние трябва да изчистим също формулировката държава членка на местопребиваване. Аз оттеглям изменението, което съм предложено по точка С. Ние не искаме да се налага допълнителни изисквания на доставчиците, що се отнася до безплатните услуги. Алде не иска да се изключват тези възможности, защото публичните а, радио а, разпръсквателни дружества предоставят подобно съдържание. Не сме съгласни с компромисно изменение 12. Що се отнася до точка 3, 3А и Б, АЛД може да приеме оптин за безплатните услуги, но застъпва становището че лиценза, телевизионния лиценз, трябва да се счита като форма на плащане. Не можем да приемем компромиса, който се предлага. Ние сме за това да има списък, но той трябва да бъде ограничен и затворен списък в изменението, които предлагаме. Също сме засегнали някои изисквания в тази връзка не е необходимо да се проследява IP адреса, за да се провери къде живее даденото лице. господин госпожа Арнот от Кензас създаваха прецедента. Физическия адрес на хиляди IP адреси. Е, те са били атакувани, получавали са също е, доста заплашителни и обидни имейли. Освен е, това, често са били преследвани от полицията и са се оказали в един цифров ад, свързан с IP адресите. Затова този въпрос трябва да не се включва в списъка, защото може да затрудни предоставянето на услуги, без да доведе до избягване на нито една измама. Смятам да спра до тук. Искам да ви приканя да се запознаете с е, изменение 208. Не би трябвало да затрудняваме а, приносимостта на съдържание, така както не трябва а, да се затруднява и регистрацията за гласуване. Джулия Реда има думата. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко благодарности към докладчика и докладчиците Сянка по вече извършената дейност по това предложение. За съжаление, много от компромисните изменения според нас вървят в погрешната посока. Смятаме, че е направена стъпка назад в сравнение с това, което видяхме в първоначалния вариант на доклада. Много неща се добавят към същинските разпоредби, но те само влушават ситуацията. Дита говореше вече за това, например, формулировки като законно придобит може да създаде правни проблеми, защото не е ясно дали това означава дали потребителят законно се абонира за услугата и разбира се, доставчика на услуги не е длъжен да осигурява преносимост на същите тези услуги на хора, които са се здобили по незаконен начин със съответната услуга. Ние работим върху законодателство за правата на потребителите, за цифрово съдържание. Обаче трябва да са предвити защит на потребителите – и ако се въведат такива формулировки като законно или незаконно придобито съдържание, това само ще осложни защитата на потребителите. Разбира се, ние искаме хората да спазват закона, но ние не го вписваме във всеки законодателен акт. И същото беше и за добавките като а, сегашното местопребиваване вместо обичайното местопребиваване и също така формулировките като временно пребиваване или ограничено пребиваване. Освен това, смятаме, че много добре, че не се говори за връщането към определението на държавата членка на пребиваването. Искам да спра на изменение 146. Това изменение 164 говори за над една държава членка на пребиваването. Бихме искали отделно да се гласува тази част. Също така в едно от компромисните изменения приветстваме предложението на докладчика за това, че преносимостта не трябва да струва повече на потребители. Не следва да се използва като предлог за повишаване на цената на услугата и искаме нашето изменение 195 да се включи в окончателния текст на доклада. Мисля си, че всички групи се съгласиха с понятието, че доставчикът на услуга трябва да добавя услугата с предвид, като има предвид а, местния репертуар. Беше посочено вече, че от решаващо значение компромис 5. Ние смятаме, че обаче вече сега променения текст на този компромис съдържа в себе си противоречие, защото става дума за установяване в държавата членка на прибиваването, но след това се казва, че не следва да се използва IP адреса за проследяване на потребителя. Това противоречи с изменение 14, което говори за съразмерни средства. Смятаме, че е важно да има възможност за доставчика за услуги да има две възможности за верификация, за проверка и това трябва да бъде максимум. Също така не виждаме възможността за държавите членки да избират съответния вид преносимост, нещо, което се съдържаше в предложението на съвета. Искам да помоля докладчика, защото има няколко члена, по които не са внесени компромисни изменения. Дали това означава, че докладчикът смята, че трябва да се запазят формулировките на комисията, нещо с което по принцип сме съгласни. По точките от преамбюла няколко неща. Първо, по компромис 7 не е ясно, че целите на пътуването и изброени тук са само примери и трябва, разбира се, да има други възможни основателни причини за пътуване и съответно използване на преносимостта. Т.е. трябва ясно да се посочи, че това са примери или изобщо този списък да се заличи от текста. И накрая по компромис 12, той е класичен носителят на правата трябва не само да потвърди обичайното прибиваване, но също така и временното прибиваване. Не разбирам защо носителят на права трябва да има тази информация. Няма никакви причини за това носителя на права да знае къде се намира потребителя. Ако потребителят е в държавата на обичайното си пребиваване, всичко е наред от страна на носителя на правата. А ако потребителят е временно в друга държава членка, няма причина носителят на права да знае, че потребителят е в друга държава членка, това ще създаде само допълнителни проблеми с защитата на лични данни. И друг въпрос е за това дали трябва да бъдат включени услуги, за които се плаща лицензионна такса. Мисля, че трябва да изчакаме предстоящото предложение от Европейската комисия, тогава да си направим изводите, но така както аз разбрах и изключването на обществените радио и телевизионно разпръсквателни услуги е, че те ще бъдат обхванати в преработено законодателство за общественото радио и телевизионно разпръскване. И за това този текст позволява телевизионните радиооператори да разчитат на това, че тяхната онлайн услуга е допълнителна на основната им дейност. И това най-вероятно няма да позволи на тези радиотелевизионни оператори да прилагат географско блокиране, блокиране на услугата в зависимост от географския принцип. Затова мисля, че е важно да бъде включено това съображение, защото Принципа на происход е абсолютно факултативен за радиотелевизионното разпръскване. Тоест, радиотелевизионните оператори не биха получили от това никакво задължение да осигуряват своите услуги на потребителите, независимо от това къде се намират следващи оратор, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на докладчиците, на докладчика и докладчиците в Сянка във връзка с работата им по тази тема, която очакваме отдавна. Четири коментара. Първо по критериите за верификация за е, държавата, членка на пребиваване. Ние Искаме да посочим, че докладчикът иска да превърне в задължително тази проверка. Струва ми се обаче, че един отворен подход е по-добър. Още една точка, която е свързана с това. Става дума за делегиран акт, който да даде възможност на комисията да измени критериите. Според нас това създава проблем, защото ние не можем да предвидим всички детайли. Така че този делегиран делегиран акт би могъл да постави под въпрос това, което ние сме взели като решение. Трето, във връзка с дефиницията на временно пребиваване, според нас това дава възможност за гарантиране на едно ефективно право за преносимостта на и това право се гарантира на мобилните европейски е, потребители. Е, сега, тук става дума за екстензивен подход, е, става дума за трансграничен подход и всъщност става дума за една съвсем фундаментална дефиниция. Струва ни се, че е, временния характер на е, временното присъствие, е, това се посочва в съответните членове, мисля, че това е по-добре да се прочете като текст. И последно, струва ми се, че не трябва да се пречи на решението, свързано с договорите. Това е във връзка с директивата за колективно управление. Струва ми се, че в регламента съвсем ясно се посочва, че дори и без разрешително може да се гарантира преносимост. Всъщност, мене ми се струва, че трябва да подкрепим 44 и 46 от измененията, също така и номер 68. Благодаря. Андреас. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на нашия докладчик Ласянка Ева Паунова и да се присъединя към казаното от нея. Смятам, че преговорите, които се водят във връзка с тази директива до сега протекоха много конструктивно и е, за това благодаря на всички колеги, също и на колегата Зулу. За мен е важно да спомена накратко четири точки. От основно значение, дори да искаме нещо друго в политическо отношение, е, е че е, тази директива трябва да гарантира не открит е, трансграничен достъп, а трансгранична преносимост. Това са две различни неща и когато трябва да им се дава различна политическа оценка. Второ, излично подкрепям безплатните услуги да попаднат в приложното поле на директивата, ако желаете това. И трето, смятам, че е важно да имаме практически подход при проверката на мястото на пребиваване, на държавата членка на пребиваване. Смятам, че този подход трябва да бъде и съвсем прагматичен, защото в крайна сметка ние трябва да изясним нещата, най-вече във връзка с операторите, така че да могат да се подлагат фактите на съдебна проверка и да не възникват правни проблеми. Т.е. трябва да има прагматична и практическа възможност за такава проверка и е, много от аргументите говорят за създаване на списък, който да бъде изготвен така, че да отчита бъдещото техническо развитие. Последно, смятам, че Ева Пълнова съвсем основателно посочи, че що се отнася до срока на транспониране, трябва да се погрижим за истинско функциониране на този текст, колкото по-бързо, толкова по-добре, обаче правната сигурност е за предпочитане пред бързината, така че аз е, по принцип не съм за срок от 12 месеца за транспониране. До 29 е, септември аз мисля, че ще можем да се споразумеем. Благодаря. Thank you very much. Много благодаря. И сега лично от себе си искам да кажа, че е прекрасно да видя, че толкова много хора активно участват в това обсъждане. Очевидно това става все по-сериозен въпрос за потребителите, които искат да вземат със себе съдържанието, когато пътуват, но те не искат да бъдат въвлечени в процедурата за трансгранични продажби. Виждаме какво случва с другите директиви. Е много важно да гарантираме тук правна сигурност и трябва да кажа – много бих искала да гледам любимата си английска телевизия, когато съм в Брюксел – и така, мисля си, че с това приключваме нашето заседание, освен ако господин Зулу не иска да отговори. Искате ли да отговорите? Да, заповядайте. Благодаря. Аз също искам да благодаря на колегите за техните изказвания. Смятам, че много от опасенията, които бяха изразени, могат да бъдат преодолени, ако разговаряме помежду си. Искам още веднъж да подчертая, че имам намерение много бързо да приключа този този доклад и да дам с това добри възможности на гражданите. Всички указания, е, които могат да бъдат полезни за избягване на злоупотреба, за избягване на сиви зони, е, които да утежняват прилагането на регламента. Всичко това е, го очакваме от вас и смятам, че ще можем да преодолеем всички трудности. Много благодаря. Следващият път, когато ще обсъждаме тази тема е, когато обсъждаме компромисните изменения на 26 септември. Ще гласуваме на 29. Много благодаря. Закривам заседанието.